Групата на ГУЕ поиска госпожа Руне да отиде в Комисията за бюджетен контрол. Няма възражение, приема се. Освен това имаме искане от съвета за първо четене.